за да можем да започнем нашата работа. Позволете ми най-напред да започнем с приемането на дневния ред. Не виждам желаящи да вземат думата, следователно дневния ред се счита за прият. Втора точка – одобрение на протокола от заседанието 21 януари 2010 година. както и на заседанието от 10 май. Прието. Продължаваме нататък. Okay, right. Okay, I'm told there was a backlog of minutes. I was just querying whether we really were uh, approving something from January. Само исках да проверя дали всъщност приемаме нещо от месец януари. Съобщение на председателя. Ако нямате достатъчно места, uh, много ви моля, използвайте залата в сградата Ян, зала Q2. След това, по смисъла на 70.3, това е точка от процедурния правилник, искам да ви напомня, че бяха успешни успешно приключени преговорите с съвета по направеното предложение. Сега ще дам, всъщност след обмена на мнение с господин Юнкер, ще дам думата на докладчика да ни разкаже подробности. Това ще се случи около 4.30 днес след обяд. Тези от вас, които се интересуват от тази точка, моля ви, имайте предвид и останете до това време. Освен това, има среща, която ще се проведе на 22 ноември в Страсбург, среща на комисията за обмен на мнение с комисар Барние по отношение структурния диалог и преговорите по тази тема. Освен това и с комисар Рен ще имаме заседание относно економическото управление преди срещата на върха през декември месец. Освен това имаме и гласуване по доклада на ГОЗЕС за агенциите кредитен рейтинг. Това се прехвърля и ще се проведе на тази извънредна среща на 22 ноември. По четвърта точка, голямо удоволствие за мен е да приветствам господин Жан-Клод Юнкер, председател на Еврогрупата и е, както обикновено той ще ни запознае с последните развития относно работата на групата. След което ще имаме размяна на мнение с е, е, комисията. Разбира се, и самия господин Юнкер казва, че това е най-интересната част от дискусията. Имате думата. Благодаря. amis, avec un plaisir Euh, compte tenu tout de même que je me représente devant vous après une euh, trop longue... Вие съм днес тук сред вас след едно доста дълго отсъствие, за да разговаряме по определен кръг от въпроси, които представят интерес и за, и за нас, и за вас, и които налагат особено внимание. Само от начало бих искал да кажа, че След е, току-що преминалата безпредседентна економическа криза, е, сме все така изправени пред тежка ситуация, тежки проблеми в световен мащаб и в общо европейски мащаб. Навсякъде е, четем, че да, вече бурята ни е отминала, че видите ли е, в дъното на тунела е, се вижда светлина, но пък е, темповете ни на растеж са доста посредствени в рамките на еврозоната. Растежът е общо взето под равнището, на което би следвало да, да бъде, ако наистина бяхме е, преминали кризата. Така че трябва да бъдат положени всякакви, всички усилия за структурна реформа, за гарантиране на растеж е, навсякъде в зоната. Вярно е също така, че както в рамките на Г20, така и в рамките на еврозоната сме подчинени на определена последователност от стъпки за излизане от кризата, е, което означава не по-късно 2011 година да бъдат е, преустановени фискалните стимули, поради което се налага консолидация на държавните финанси предвид е, изключително големия държавен дефицит и задлъжнялост на държавите. Но, разбира се, следва да се, да се внимава, да, да бъдем предпазливи, що се отнася до конкретните инструменти за излизане от сегашното положение, т.е. за преустановяване на е, фискалните стимули, тъй като някои от е, тези механизми биха могли да засегнат е, темповете на растеж в определени страни има, има определени проблеми, да вземем Ирландия, Португалия и Гърция. Аз все, все така се отнасям с възхищение пред сериозната, висококачествена реакция на ирландските власти. Знаете, на 4 ноември Ирландия обяви допълнителни мерки за бюджетна консолидация на обща стоеност 6 милиарда евро, повече, два пъти от е, обявеното преди три месеца от ирландските ни приятели. Е едно значително усилие и бих желал да отдам дължимото тук на главната политическа сила е, в Ирландия, за това, че така безстрашно предприема необходимите мерки и да изразя увереността си, че е, ирландските власти ще се умеят да превърнат в реалност многогодишната бюджетна програма, която предстои да, да реализират през едните 4 години. Така че към 2014 година да бъде преодолян бюджетният дефицит. Аз съм убеден, прочим, че обединените усилия на всички заинтересовани страни, това число в Ирландия, е, ще са гарант за избавянето на страната от тежкото и положение и е, възстановяването на устойчивия економически растеж. Също можем да кажем за Португалия – трябва да дадем дължимото и на правителството, а и на главната опозиционна политическа сила за постигнатото съгласие между правителството и опозицията. Знаете, че е, държавният бюджет е, е, бе гласуван на първо четене на 3 ноември в Португалия. На 26 ноември предстои второто четене и аз смятам имаме всички основания да е, сме уверени, че португалската страна ще се умее да, да прокара е, бюджета през е, парламента и така ще могат да наченат структурните реформи, които са необходими, за да бъде коригиран или възстановен по-скоро потенциала на Португалия за растеж. Третата страна, която е повод за загриженост е Гърция. Знаете, наскоро бяха обявени статистически данни за бюджета и за задлъжнялостта на страната. Няма е, обаче повод за някаква особена нова загриженост в сравнение с това, което вече бе известно. Остава е, до 2014 година гръцките власти да спазят поетите ангажименти за бюджетна корекция. И ние смятаме, че гръцката страна също ще е, бъде в състояние да спази показателите, определени за 2011 година. Що се отнася общо до подкрепата за Гърция, аз не бих навлизал в крайни подробности, да не говорим, че цялото това нещо го знаем почти на изуст. Знаем, смятаме, че програмата, приета от гръцкото правителство, е достойна за доверие, все така можем да се отнасяме с доверие към, е, към тези правителствени намерения. намерения. Ще се извършва наблюдение веднъж на, на 3 месеца. Е, така е, през месец май ще може да бъде освободен на първия транш от помощта на стоеност 18 милиарда и през септември още 6,5 милиарда. През 2010 година имаме нетно положителен растеж на гръцката економика и можем да сме уверени, че гръцкото правителство ще предприеме необходимите мерки, дори ако е необходимо и допълнителни мерки, за да бъдат постигнати междинните бюджетни показатели. Нямам кой знае какво да добавя. Що се отнася до въвеждането на европейската схема за финансова стабилност, механизма за финансова подкрепа който бе прият на 7, а после и 9 май. От юли месец насам, мисля, нещата са в ход. Не знам, госпожо председател, дали сте имали възможност да се срещнете с изпълнителните директори на, на въпросното дружество. Става въпрос най-вече за господин Реглинг от Люксембург. Ако все още не сте го призовавали, добре би било да, да го призовете, за да ви обясни той в детайли какъв ще бъде механизмът е, имайки предвид, че Еврогрупата възложи е, такива управляващи функции на господин Реглинг. Аз смятам, че това е едно особено удачно решение. да добре би било да да го изслушате, Както казах, преди около 6 месеца в рамките на Еврогрупата започнахме едно упражнение, е, така да се каже, за е, третиране по-конкретно на макроекономическите диспропорции е, в рамките на еврозоната. Смятаме, че до сега не сме отдавали необходимото внимание на разликите между различните държави членки на еврозоната. Разликите и то тежки, е, сериозни различия е, остават. И е, ние смятаме, че е наш дълг лека по лека да преодоляваме тези разлики. Смятаме за свой дълг да предприемем всички необходими мерки за преодоляване на макроекономическите диспропорции между държавите членки. Започнахме процес на партньорска проверка. На всяко заседание на Еврогрупата ще насочваме вниманието си към една или друга подзона на еврозоната. Наскоро разгледахме Испания, Финландия, Португалия и Люксембург. На следващото си заседание ще разгледаме състоянието по, по, детайлно в Германия и в Италия. Заключенията, до които стигаме, не изненадват, тъй като констатираме, че във всяка от наблюдаваните страни и у нези, които предстои да бъдат под наблюдение, необходимостта да бъде намален структурния държавен дефицит по, по държавните бюджети и а, при това а, ще разчитаме все така и в по-голяма степен на пакта за стабилност. Констатираме в хода на, на, на, на, на този партньорски преглед, че риска, а, който е свързан с а, държавната задлъжнялост, е, е особено висок, а, така че задлъжнялостта на домакинствата и на реалния сектор остава е, необходима като механизъм на компенсация. По-нататък насочваме вниманието си към пазарите на труда – с е, е, доста сериозната степен на скованост на пазара на труда, с сериозни различия между една страна и друга. И а, е, е, не би е, следвало а, да се а, жертват правата на, на работниците и служителите, т.е. премахването на, на някои пречки пред трудовата мобилност, пред гъвкавостта на развитието на пазар на труда, не означава, че също време следва да се поставят под въпрос постигнатите до тук права. Е, значи, политиката във всеки случай трябва да бъде добра. Тоест, е, е, под претекст, че е необходима реформа, не може да се приема просто каквото и да е. А трябва да кажем, че е, общата ни позиция е такава, че имайки предвид прекомерната изменчивост на валутните курсове, е, е, не би трябвало да загърбваме фундаменталните параметри на, на националната економика и съответно не би следвало да се спекулира с валутните курсове е, в угода на една или друга страна и на нейните, можем да кажем, егоистични интереси. Вярно е, е че Г7 е, не точно е на път да изчезне, но, но по-скоро да изгуби е, влиянието, което е, е имала до сега. По чисто автобиографични причини, нека, нека кажа, че най-сетне един представител на Люксембург е, са умя да проникне в дебрите на, на Г7 и, и тъкмо тогава, като ме е, видяха, че идвам, е, американците и китайците решиха да се измъкнат от тази схема, едва ли не за да избегнат влиянието на Люксембург и да прехвърлят цялата тематика в рамките на Г20. Остава да се надяваме, че в рамките на Г20 работата по валутните курсове ще продължи, макар и да имам известни резерви, след като съм присъствал на множество заседания на Г7, когато тези въпроси бъдат изнесени на равнището на Г20, ще се породят и нови рискове доколкото в рамките на, 20 държави членки трудно е, би могло да се осъществи такова, е, такъв обмен на, на мнение, както в рамките на Г7, с необходимата гъвкавост и отчитане на интересите на всички. Е, едва ли не човек трябва да се абонира за Financial Times, издание, което обикновено знае повече за това, което става в Г20, отколкото тези, които предполага се, имат достъп до информацията от първа ръка. А ако вземем нововъзникващите пазари, развиващите се пазари, това число Бразилия, африканските страни и прочие, те също трябва да бъдат чути. Проблемът за мен е обаче, че еврогрупата не е представена в структурата, в структурите на Г20. Някой ден, като седна да си пиша мемуарите вероятно ще разкрия дълбоките, искам да кажа, далеч несъществени причини, поради които еврогрупата е изключена от структурите на Г20. Не може е, Ге, евро, еврогрупата да бъде представена в рамките на Г20 единствено от е, управителя на Европейската централна банка. Още повече, че е, Европейската централна банка не би могла да има становище по общо економическата политика. Това е работа на, на Еврогрупата. И въпреки това, такова е положението. Аз е, в продължение на години повтарям, че голямата грешка на Паричния съюз е, е, че се отдава прекалено голямо значение на паричната политика в рамките на този паричен съюз за сметка на економическата политика, но какво да ви, да ви кажа, може да, да питате онези, ако те някой ден се явят пред вас, които са автори на така голямата архитектура на Г-20, които така и не намериха място за Еврогрупата. За мен това е нелепо, но едва ли можем да очакваме в скоро време промяна на архитектурата на Г-20, тъй че в нея на подобаващо място да се върне здравия разум. По време на миналия Европейски съвет разговора по тези въпроси, трябва да кажа, беше бърз. Тоест, можем да смятаме, че това сочи определено съгласие. Все така смятаме, че е, щатския долар по отношение на еврото не е на онова равнище, на което следва да бъде. Наскоро взетите решения от е, Федералния резерв на САЩ според мен не отговарят на всички очаквания, които бихме могли да имаме и, и които, е, ако бяха удовлетворени, е, биха могли да да захранят европейската парична политика. Опасявам се, че, че те първа ни очакват размествания на пласти, пластовете в резултат от предприятите от Американската централна банка, от Федералния резерв мерки. Макар и така черно бяло всичко да изглежда добре, чисто теоретично, но на мен ми се струва така или иначе, че европейците е, в формата на G20 е, без съмнение ще зададат, ще зададат някои и други въпроси на американските ни приятели във връзка с мерките предприяти от тях, които не съответстват изцяло, струва ми се, на взетите предпри това решение в рамките на Г7 и Г20. Що се отнася до МВФ, не бих казал кой знае какво. Е, от 24 е, групи в рамките на МВФ, 9 са под европейски флаг. Е, така, да се каже, евроарогантността действа в рамките на МВФ повече отколкото е приемливо, струва ми се за когато и да било. Аз все така смятам, че би следвало еврозоната да бъде представена в структурите на международните финансови институции чрез е, един единствен представител. И оттам е, е, се върнем на, на МВФ, е, главно влияние в е, МВФ има главния акционер е, в случая на Съединените щати, а що се отнася до Европа, до, до Еврогрупата, сякаш няма желание за прегрупиране на, на акционерното участие е, на Европа в е, Международния валутен фонд а, така че е, Европа да, да има своето влияние в, е, в рамките на, на, на Международния валутен фонд. Е, в крайна краща кращата другите само това чакат. Европейците да разпилеят по-тънко своето влияние, вместо да го концентрират. Както казах, твърде много европейци имал в международните финансови институции и твърде малко Европа. И в това отношение на мен ми се струва, че комисията би могла да се възползва от правомощията си по 138 член от договора, за да, за да се потърси някаква промяна. Накратко, е, групата ръководена от Херман Ван Ромпо и е, е, най-новите резултати от разговора в рамките на Европейския съвет, посветени на реформата на пакта за стабилност. А, реформа, която е необходима, ако не за друго, то поради това, че новия договор ни задължава да пристъпим към такава реформа а за тясна съгласуваност с Европейския парламент. Между тук вече, съгласно новия договор, става въпрос за съвместно решение. Ме ми се струва очевидно, че когато говорим за финансовата консолидация, когато е, правим необходимото, защото финансовата перспектива на еврозоната да бъде максимално светла, напълно е, задължително е е, двете власти е, законодателни в Европа, т.е. съвета и Европейския парламент да вървят ръка за ръка. Аз го казах на, на, на последното ни заседание. Европейският парламент не просто трябва да има думата, той трябва да има е, решаващ глас наравно с съвет. А и три неща, за което не съм опълномощен от Еврогрупата. Първо, според мен решенията за санкциониране не би следвало да стават още по-автоматични от, от онзи автоматизъм, който бе прият от Европейския съвет. Аз съм съгласен с онези, според които първоначалното предложение на комисията не удовлетворява всички, не, не отговаря на всички проблеми, тъй като е немислимо комисията само лично да определя е, дали една или друга държава членка да бъде санкционирана. Очевидно е, че трябва да има елемент на политическа преценка и съветът е единствено компетентен да прецени политически. Не е достатъчно да се предвиди квалифицирано мнозинство за определени санкции. Трябваше винаги, във всеки е, е, случай, по време на цялата процедура, решенията да се вземат с квалифицирано мнозинство, докато се стигне до е, решаването на конкретната мярка. Сега комисията ще каже, в даден случай, че дадена държава членка се отклонява от показателите. И съветът с квалифицирано мнозинство трябва да определи, че да, съгласен е с тази констатация. Няколко месеца е, по-късно да, държавата членка ще трябва да бъде е, подложен на оценка за това дали е предприела ефикасни действия. И, и тогава, само ако два пъти с квалифицирано мнозинство съветът определи, че е, е необходимо да се извърши нещо си, само тогава съвета на министрите е, би е, могъл с квалифицирано мнозинство да наложи санкции, от което следва, че никога няма да бъдат наложени санкции, тъй като камерата, е твърде голяма. Съставът е, е твърде е, голям и с един или друг процедурен трик е, е, винаги може да се избегне поставането на дневен на ред на най-щекотливите въпроси. Лично аз ще изразя своето мнение, говорейки от името на, на Бенелюкс обаче. трите правителства от Бенелюкс биха искали отново да поставят на дневен ред дебата и, и е, е, идеята за възможно, за възможно отхвърляне на квалифицираното мнозинство на всеки етап от процедурата, за да може механизмът на санкции да върне доверието в себе си, което, впрочем, до сега не е успял да спечели. Съвсем накратко бих искал да говоря, госпожо председател, за европейския семестър, за европейското полугодие. През февруари 2010 година в библиотеката Солвей аз направих изложение по този въпрос. Сега никой не иска да си спомни, че аз всъщност съм автор на това разумно решение. Разбира се обаче, както е предвидено, а, а и от групата Ван Ромпой, която извърши много добра работа, да, вървим към а, а, преодоляването на макроекономическите диспропорции в еврозоната, така че при следващия асиметричен шок да сме всички в състояние по-добре да, да удържим, да устоим на, на е, ударната вълна като група. И в тази връзка се търси и господин Ван Ромпой предлага една доста интересна процедура – Ето, това имах да кажа, госпожа председател. 48 страници ми бяха приготвили сътрудниците. Е, надявам се, ще оцените факта, че в значителна степен съкратих това изложение. Очаквам с интерес вашите въпроси, които както винаги ще бъдат такива, че аз ще мога да отговоря само на някой от тях. Благодаря. Благодаря, във връзка с един от по-раншните ви коментари искам да кажа, че е, вече имаме план да обсъдим е, на заседанието на координаторите е, да поканим господин Реглинг евентуално. 14 човека искат да се изкажат, има по-малко от 15 минути, значи 3 минути за въпрос заедно с отговора. Чуват имената. Diogo Feo, Werner Langen, Sophie Intveld, Miguel Portas, Roddy Kratzer, Wolf Klintz, Vicky Ford and Corinne Votman Cool. And Mrs Tyson now wants... А и госпожа Тайсън иска да се запише, значи вие сте 15-та. И така, по една минута на въпрос, две минути на отговор. И ще изключвам микрофона Филип. Благодаря. Орен, господин председател, ако се вярва на това, което казвате, можем да храним надежда, че представителството на Европа в МВФ ще стане по-силно. Два кратки въпроса. Първо, какво смятате за риска е, от това санкциите да имат процикличен ефект? Фактически да влушат положението в засегнатата страна. И второ, е, вие казахте, но бихте ли могли да бъдете малко по-конкретен, що се отнася до риска който носи решението на Федералния резерв за второ количествено стимулиране, е, евентуален мултипликационен ефект от това в еврозоната. Ще отговоря на Филип, на господин Ламбер, че вероятно изглежда би било нелогично да се налагат финансови е, санкции и ограничения на страни, които са се отклонили от своите задължения. Винаги съм смятал, че санкциите от подобен характер принадлежат на, така се каже, ядрения арсенал. Тоест, нещата трябва да се правят преди да е станало твърде късно, преди да се е стигнало до санкции. Мерките трябва да са изпреварващи. А по-нататък вече може винаги да, да, да се говори дали има или няма да има някакво квалифицирано е, мнозинство и по този начин винаги и винаги да се отлага налагането на санкции и съответно оздравяването на държавните финанси. Е, в някои случаи еврогрупата е, би могла е, да взема решения, които да, да изглеждат странни за, за някого, но във всеки случай Идеята е именно такава да се изпреварват събитията. Е, наистина стигането до санкции е, не е най-доброто, а и да се бориш с задлъжнялостта чрез задлъжнялост, някак си не, ми се струва не, неуместно. А, е, и според мен наистина има риск от повишаване на инфлацията при излизането от кризата. Аз не смятам, че проблемите в Съединените щати са едно е, някакво задължително допълнение, що се отнася до ликвидността, която се налива в е, американската економика. Повече ликвидност, опасявам се, в резултат от решението на Федералния резерв едва ли ще доведе до стимулиране на производството и на потреблението и тази пораснала американска ликвидност ще прелее, опасявам се, в други зони, доколкото няма да може да бъде погълната изцяло на американска територия. Астрид. Благодаря, госпожо председател. Е, ние е, е, естествено с интерес очакваме вашите мемуари, господин Йонкер, но това разбира се няма да стане скоро. Имаше технически проблем с микрофона на госпожа Люлинг. Да, исках да кажа, госпожо председател, че е, явно Дълго ще чакаме е, е, мемуарите ви. Но при е, все това, в рамките на дебата за еврото и за пакта за стабилност, възникват отново идеите за изпадане на държава членка в несъстоятелност, държава членка на Европейския съюз. Бихте ли е, разяснили по възможност по-простичко какво би могло да означава конкретно това. И на второ място бих искала да ви попитам дали подобен механизъм е желателен. Чета, е, например, че председателят, управителят на Европейската централна банка изпитва сериозни опасения – И вие говорихте за разпределението на правомощията между комисията и съвета. И в тази връзка бих искала да ви попитам дали подкрепяте развитието на нещата, на което ставаме свидетели, а именно е, първоначалното предложение на комисията да е търсило известно равновесие между институциите. Астрид, е, председателката прекъсва ораторката, нямаме време за всичко това. Да, съжалявам, имах още доста въпроси. А, ще, ще преведа за онези, които не знаят люксембургски. Между госпожа Люлинг и господин Юнкер се размениха няколко думи на този език. Астрид ми зададе практически седем въпроса. Не е възможно. Но, нека започнем с същественото. Верно е, че моите мемуари ще отнемат време докато а, люксембургска демокрация е жива, аз ще остана премьер-министър на страната. И а, чак когато започне да куца люксембургска демокрация, ще мога да изляза а, за заслужена почивка и да си напиша мемуарите. Аз на позащество смятам, че не, че бяхме изненадани от кризата, не, не, не толкова, по-скоро се оказахме изцяло неподготвени. Е, е, що се отнася до механизмите, които трябваше да са на лице. И както най-страшните събития обикновенно никога не идат сами, е, и във всеки случай можем да ги очакваме всеки момент, е необходимо да се подготвят механизмите за защита. Е, не знаете, нещата, е, за които човек е подготвен, сякаш никога не се случват. Е, онези, които не очаквате, обикновено ви върхлитат и в тази връзка въпроса за несъстоятелността на, на някоя държава. Понеже вие обичате простичките неща, ще ви дам един прост отговор. Ние внимателно разглеждаме различните връзки, които предполага един такъв механизъм за управление на, на кризи. Да, можем да говорим за наместа на МВФ, е, би трябвало по-внимателно да е, разгледаме участието и засегнатостта на частния сектор. Но, както господин Тришей, който между другото не е против въпросния механизъм, както казахте вие, но както него, аз бих предупреждавал да се внимава, е, да не се прибързва от интелектуална гледна точка, така да се каже, а именно, че преди да се отреже, трябва да се помисли два пъти дали по принцип би трябвало при настъпване на криза, във всеки случай, частният сектор е, да, да участва в е, нейното преодоляване. Международния е, валутен фонд в 80% от случаите не предвижда възлагане на каквато и да било отговорност на частния сектор. Само в 20% процента от случаите при намеса на Международния валутен фонд се стига до мерки по отношение на частния сектор. Ми се струва, че банките финансовия е, сектор е, би трябвало да си плаща, е, но да се каже, че еврозоната е единствената валутна зона в света, в която априори, по принцип, е, частният сектор е, ще трябва да участва при преодоляването на кризисни ситуации, е наистина е, въпрос, който заслужава допълнително разглеждане. Когато Германия и Франция кажат нещо срещу господин Тришев, винаги се поставя под съмнение неговата независимост. И все пак аз смятам, че, че трябва да се вслушваме в това, което казва той. А, инак Европейският парламент би трябвало също да каже своята дума. Нека не забравяме, че въпросът подлежи на съвместно решение. Така, моля ви, само по един въпрос, казва председателката. В противен случай хората към края на списъка няма да могат да зададат своите въпроси, така че ще ограничавам броя на въпросите от тук нататък. Свен? Да, господин Юнкер, имам един въпрос. Мисля си за подготовката на нашата работа по економическото управление. Ако разгледаме данните за Гърция, там виждаме, че има 130% държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт. 8% годишно струва механизма за стабилност годишно с пред 10%. Настоящото ниво на дълг означава 10% от брутния вътрешен продукт по какъв начин в такива условия една страна може да подобри своята конкурентна способност. И дали не само теоретично, но и на практика не ни трябват някакви общи структурни решения за страните, които са в сериозна задлъжнялост. Какво е вашето лично мнение по този въпрос? Трябва да сме много внимателни тук. Гърците са прекалено задлъжняли, има и други, които са прекалено задлъжняли и това не е по вина на еврозоната като такава. Това е проблем предизвикан от самите страни. И сега се превръща в общ проблем. Гръцкото правителство, и тук искам да подчертая, че те действат смело, се съгласи с условията наложени от Еврогрупата и се захвана за работа, за да се справи с тази ситуация, нещо, което съвсем не е лесно. Но ако търсим някакъв постоянен механизъм за разрешение на кризите, тогава трябва много внимателно да помислим за еврооблигациите като идея. Ако има постоянен механизъм за спасяване при кризи, ще можем да се занимаем с този въпрос и ще е, се занимая с него, въпреки че няма мандат от е, Еврогрупата за това. Малко трудно е да се е, говори по този въпрос, защото аз представлявам себе си, а не страната си и е, финансов министр не е непременно съгласен с моето становище, но мисля, че е добре да се повдигне темата за еврооблигациите и би било чудесно, чудесно госпожо председател, ако може в рамките на вашата комисия да се създаде една подкомисия която да разгледа въпроса внимателно и на спокойствие, без присъствие на медиите. Когато се създаде е, целевата група, те е, разгледаха внимателно нещата, говориха за червени и сини зони по отношение на риска и е, за степента, до която дадена държава членка може да носи отговорност за дълговете на другите. Говори се често, че Германия е най-големият нетен вносител. Така че трябва да се помисли за всички тези неща и всичко това е свързано и с оттеглянето на правата за гласуване. Силви. Благодаря, господин председател. Благодаря, че отново сте тук. Добре е да можем да разговаряме с вас по тези въпроси. И тъкмо по последното, което казахте, понеже днес се появиха съобщения в печата, е, в това число за ваша инициатива, как бихте могли тук, край на краища, тук сме група докладчици, е, е, които разполагат с е, текста по предложение на комисията. Пристъпваме към съвместно решение. Смятате ли, че вече е назрял момента във вторичното законодателство на, на Съюза да се включат подобни идеи, без да изчакваме? И още веднъж смятате ли, че ще се ползвате с сериозна подкрепа? ако човек трябва да бъде нескромен, аз веднага бих отговорил да. Но понеже вие ми задавате въпроса, аз бих се въздържал с становището. Ще видим след малко. Той ще разговарям с различните докладчици на парламента и смятам, че да, след като сме европейци, трябва да се захванем с тази задача. Отговорът ми е положителен. Макроекономическата координация и самия пакт по принцип не трябва да налагат санкции автоматично, трябва да се подходи интелигентно. Мисля, че това е основният принцип. Трябва да кажем, че Европейският съюз като цяло има една много стабилна основа за преговори, но има и диспропорции, когато вече говорим за отделните позиции на държавите членки. Ние сме със законодател по различни доклади. И що се отнася до въпроса с, с диспропорциите, все още остава, той трябва да бъде решен, когато се говори за различните позиции на държавите членки, само дефицитите ли играят ролят или излишъците също в тези диспропорции? Как ще се разреши този проблем? По принцип, мисля, че въпреки, че винаги съществуват такива диспропорции в еврозоната, ние няма да следваме тази наклонена плоскост, е, която избраха американците, за да е, разрешават този проблем ще подходим а, така, както а, германците подходиха. Има два блока в еврозоната, имаме, разбира се, и блока с американските долари. Така че, когато говорим за диспропорции и а, липса на пропорции в платежния баланс, а, трябва тогава да говорим и да преговаряме с нашите колеги американци. 17 са държавите, които участват в една от платформите и трябва да измерваме тези диспропорции спрямо а, американския долар. Струва ми се, че надали има някой друг, който е в подобна ситуация. Но това наистина създава вътрешни проблеми за нас как ще се справим и с липсата на баланс в платеж, по отношение на платежния баланс. Да, проблеми могат да възникнат в еврогрупата и по отношение на извършеното от еврогрупата група, както и от групата на а, Рампой. Мога да кажа, че ние наистина можем да отговаряме за въпросите, които ние разглеждаме в тези групи. Не можем да бъдем държани отговорни за всичко това, което се случва в света трябва да насочим усилията си именно към увеличаване на експорта и свързан с увеличаването на експорта економически ръст. Например, в Германия – е необходимо да се работи по отношение укрепване на вътрешното търсене. Не става въпрос само за економика, която да се движи от експорта, а трябва да се стимулира и от вътрешното търсене, търсенето на вътрешния пазар. Това е въпрос, който трябва да дискутираме вътрешно и не сме отговорни пред американците за липса на баланс на вътрешния пазар, когато имат среща с американския министр на финансите, когато трябва да се уточняват излишъците, не трябва да се подхожда по един чисто санкциониращ начин. Не можем да кажем, че 4% излишък трябва да предизвика подозрително отношение. Трябва, разбира се, да се търсят причините за това положение, за стигането до подобен излишък в държавите които го имат. Трябва да проучим причините. Например, в самата Америка следва да се направи необходимия анализ с оглед на бъдещето. Благодаря, госпожо председател. Имам право на един въпрос. Бях си приготвил два а, първият въпрос ще го формулирам следователно като твърдение, вие само ще кимнете да или не. Вие много говорихте за Гърция, похвалихте гръцкото правителство, но в същото време гръцкият народ е поставен в крайно тежко положение и се питам дали не трябваше да оставим гръцкия дълг да бъде реструктуриран вместо да обвързваме съдбата на Гърция с, с съдбата на еврото. Въпросът ми е във връзка с една наскорост на ваша публикация в е, е, Фигаро за е, държавния дълг в еврозоната. Бихте ли развили малко идеите, които споделяте там? По втория въпрос за преструктурирането на гръцкия дълг, трябва да ви кажа, че това не се предвижда. Гръцките власти сами не предвиждат такава възможност. Аз не смятам, че има някой сериозен, не ползващ се доверие е, в Европа, е, който би е, твърдял че такова нещо. Ето защо, независимо от гръцкия случай, аз бих се отнасял с възражения срещу предварително задаване на правила, които се прилагат по един и същи начин винаги в случай на криза. Както казах преди малко за участието на, на частния сектор. Да, може да има реструктуриране, но съм против това да се прави всеки път. И би трябвало във всеки отделен случай да е, преценяваме. Не бива да даваме на неевропейските инвеститори да смятат, че когато инвестират в Европа и особено в периферията на еврозоната, е, попадат е, в рамките на една твърда система, която е, би ги накарала във всеки случай да участват е, е, в мерките за излизане от кризата. Просто не ми се ще да гоним инвеститорите от Европа. Що се отнася до еврооблигациите, аз вече казах няколко думи. Това, което мога да кажа днес, трябва да помислим. Трябва да, да помислим внимателно, преди да въведем този механизъм, който би могъл да допълни, дори да замести или да придаде по-малко значение на сега действащите е, механизми за излизане от кризата. Когато Франция и Германия казват, че в края на краищата е, най-доброто наказание би било дадена държава членка да бъде лишена от правото на глас, аз мисля, би трябвало да помислим и за по-обичайни, по-традиционни мерки. Ако намерим един разумен, интелигентен начин да въведем еврооблигациите, бихме си осигурили положение, в което никой не печели за сметка на другия и никой не губи. Вече няма Германия да бъде едва и не кредитор от последна инстанция, ще е, можем да излизаме от е, тежко е, положение без това да възлага прекомерно бреме на едни или други. И в тази връзка мисля, че междуправителствения подход има своето място, но не е и единствен. Госпожо председател, господин Йонкер, аз бих искал да ви задам въпрос, който е свързан с критерия за длъжнялост, относителен дял на дълга от БВП по смисъла на пакта за стабилност и растеж. Държавите членки е, са длъжни да спазват определен лимит. Много от е, държавите членки на еврозоната е, са нарушили е, е, този количествен показател. Смятате ли, че по време на бюджетни ограничения е, смятате ли, че в, в, в, в е, при подобни ситуации би могло да се промени този критерий? Мадам la президент, la règle ки вудра... Госпожо председател, правилото съгласно което е на 20 от намаленията да бъдат правени по преценка на държавите членки все още не е факт. Все още няма съгласие е, между държавите членки, съвета на министрите по отношение на това предложение на комисията, което все пак, нека кажем, и се струва достатъчно разумно. Смятам, че сега е време за бюджетна консолидация. Смятам, че държавите членки, които добавят дълг към дълг, следва по успешност да се върнат в руслото на финансовата консолидация. Ние за две години успяхме да прахосаме 20 години постижения в областта на бюджетна консолидация и би трябвало бързичко да, да коригираме нещата и да, да сведем до възможния минимум задлъжнялостта. Ако през 2005 година не бяхме провели реформа по време на моето председателство, много от държавите членки в еврозоната днес биха били положение на, на, на санкция, на, на нарушение, заслужаващо санкции. Е, пакта е, за стабилност, е, разбира се, не задължават държавите членки да санкционират останалите, които се отклоняват от, от поетите ангажименти. Е, но ако тогава не бяхме постигнали необходимото съгласие, е, днес днес е, много от държавите членки на еврозоната биха изпаднали в тежко положение. Само една страна в еврозоната днес не би била предмет на процедура за прекомерен дефицит. И разбира се, така е, положението ще, ще се е, запази е, при по-нататъчно неотклонно следване на, на разумна бюджетна политика. Благодаря много. С голямо нетърпение очакваме вашите мемуари. Искам да спомена обаче я е среща на върха в Довил. Имаше 20 въпроса, които бяха зададени във връзка с Довил и трябваше да се постигне някакъв компромис или някакво съгласие по тези въпроси, но това не беше възможно. Вие споменахте възможността за връщане към някакъв тип автоматична система за санкции не е ясно обаче дали парламентът е съгласен с това. А, може би е, групата на Ван Ромпой има е, мнение по въпроса, но те нямат последната дума тук. Е, след това, по отношение на неплатежеспособността на страните, дали една страна може да се да обяви фалит, много сложен въпрос и той е свързан с въпроса за дълга. Всичко това е свързано и с други въпроси. С пазарите, дълга и прочи. Господин Юнгер, да, по този въпрос, въпросът довил Що се тази до групата на Ван Ромпо, и аз също участвах там като представител на Еврогрупата. Трябваше да се уточнят различни неща. Имаше и примери, които трябваше да се представят за това как би действал един такъв постоянен механизъм за разрешаване на кризи. И въпросът за автоматичните санкции не е нещо, от което сметнахме, че има нужда да се отказваме. независимо от различните политически сценарии. Може би ни трябват такива автоматични санкции, да, и а, изглежда, че групата на господин Ван Ромпой също смята така. Разбира се, ще ни е необходима някаква система, с която да се налага тези автоматични санкции. Може би не трябва да е квалифицирано мнозинство, а някаква друга система, но това ще е доста трудно, като се смята каква е немската позиция. А сега ще мина на английски. А, не, че има проблем с британците по отношение на пакта за стабилност, но а, каквото и да се промени, то ще е така, че да не се засекне по никакъв начин в Великобритания. А, тук става дума за Еврогрупата. А сега, що се отнася до неплатежоспособността? Аз смятам, че не винаги данакопатеца трябва да носи тъжеста, а кредиторът също може да участва. Този механизъм за избягване на реструктуриране изисква предварителни мерки и правила, за да може да се защитят особено от тези страни, които са в периферията на еврозоната. Много важно е да се вземе предвид какво се случва в финансовия отрасъл, но отново мерки, които се вземат априори. Екст анте са необходими тук. Госпожа Болс, нека да ви припомня, не задавайте повече да им въпрос, защото нямаме много време. Софи. Софи, благодаря. Господин Юнкер, приветствам казаното от вас относно автоматичността на санкциите. Наистина, това мнение споделяме доста а, присъстващите в комисията. Искам обаче да ви попитам какво мислите относно един аспект. В Европа ние можем да бъдем разсеяни от подробностите и да обегнат от вниманието ни съществените аспекти. Ако държавите членки е, не могат е, да се постигнат съгласие относно автоматичността, тогава няма ли да се стигне именно до липсата на такива санкции? Става въпрос наистина за описаното в член 7. Но това също така е и показателно за една болезнена липса на политическа воля, което разбира се има а, своя психологически аспект. Всичко това е видно за всички. Държавите членки очевидно изглеждат неспособно да вземат решение и кризата се развива в лош аспект. Струва ми се, че аз не ви разбирам или пък съм подведен от това, което а, вие изказвате, подведена от факта, че не сме се разбрали. Тези санкции наистина трябва да включват оттеглянето на правата за тираж. Не, не, аз съм е, съгласна с казаното от вас за автоматичността. Не говори изобщо за правата на тиражиране. Става въпрос за неспособността на държавите членки да се съгласат с този принцип и това вече показва липсата на политическа воля. Бях подведен от факта, че се позовавате на седми член. И затова си мислих, че има нещо отвъд казаното от вас, някакъв друг смисъл. Мисля, че имаме мнозинство сред държавите членки, за да постигнем автоматичното санкциониране. Проблемът е обаче в това. За да се постигне компромис, що се отнася до промените в договора, някои от нас мислят, че трябва да се откажат от принципа на автоматичното санкциониране. Това е свързано с принципа на съвместното взимане на решение. Дори и членовете на специалната група, а самият, се върнах в един момент от преговорите именно на този принцип. По какъв начин принципът на съвместно вземане на решение въздейства на целият този процес. Съвета осъзнава, че парламента също присъства на масата на преговори. Разбира се, председателката. Съгласни сме с казаното от вас. Мигуел. Сеньор Джункер, е... Temos falado muito sobre os automatismos eh, nas sanções. Е, много се говори за автоматичното действие на санкциите, господин Йонкер. Аз се питам, е, знаете, автоматичното действие сочи, че причината е без значение. Какво е породило проблемът е без значение. Онзи ден госпожа Меркел го, го говори за последиците, особено за частния сектор – от мерките за преодоляване на кризата, в това число чрез нарастване на лихвените проценти и, и, и какво така ще подминем без внимание ли онова, което казва представител на комисията или пък госпожа Меркел, след като в крайна краща всичко е автоматично. Един конкретен въпрос. По отношение на португалския дълг, през 2010 година, до края на тази година, Централната европейска банка е, ще е, откупи е, в съотношение 6 към 7 елементи от португалския дълг. Аз самия не, не разбирам логиката на този механизъм господин Юнкер. Госпожо председател, не, не съм сигурен, че схванах всичките елементи, които придават известна цялост на това изказване. Понеже обаче вие говорихте за автоматичните санкции това, че аз съм за автоматичното действие на санкциите, е така, но те трябва да бъдат предприяти след дебат в съвета на министрите. Аз никога не съм смятал, че комисията сама, самолично, би могла да отправи предупреждение към държава членка и съответно след изтичането на някакъв срок автоматично да бъдат предприяти санкции. Аз съм против идеята обаче на, на, на даден етап с квалифицирано е, или обикновено мнозинство, е, съветът да решава. Защо? Защото някои големи държави членки, както са правили и в миналото, винаги ще могат да организират блокиращо малцинство. Е, Тоест, квалифицираното мнозинство крие риска съветът да отхвърли предложението на комисията в интерес на някакво блокиращо малцинство. А в противен случай съветът винаги би могъл да, да води своя е, дебат. И в край краща е, винаги е, трябва да се гледа е, под текста съветът, е, разбира се, е, е, много внимателно преценява корените на проблема. Не, не, не взема решенията си възоснова на някакво повърхностно наблюдение. Ако обаче, както казах, квалифицираното мнозинство, режимът на квалифицирано мнозинство и на гласуване на всеки етап от процедурата по този начин фактически гарантира правата на едно блокиращо мълцинство, то дебатът би бил абсолютно ненужен. Е, и вече няма да има никакво значение дали говорим за френски или за словенски дефицит. Ето защо аз настоявам правилата да се променят. Благодаря. По отношение на контролираното банкротиране. Искам да кажа, че това е нещо ново за Европейския съюз, е, докато МВФ имат свой опит. Така че искам да ви попитам, защо не се комбинират механизмите, така че от една страна хем да се подкрепи, хем да се спаси, а от друга страна да се реструктурира? Тази възможност не би ли могла да повлияе на пазарите? Дали ще се увеличат спредовете? И на последно място – Споменахте европейската преса. В пресата този механизъм се коментира. Какво е вашето мнение по този въпрос? Аз съвсем иначе гледам на нещата. Нито може да се пише, нито може да се говори, че механизмът за преодоляване на кризи, такъв какъвто ще бъде въведен след решение на Европейския съвет през декември тази година, би се прилагал за Гърция. По отношение на Гърция имаме механизъм, който действа и той ще действа до 2013 година. Никакво изменение не следва на този механизъм. А и над постоянния механизъм за преодоляване на кризи ще задейства едва след 2013 година, тъй като според някои ще бъде необходимо и изменение на договора, което не би могло да влезе в действие преди 1 януари 2013 година. Така че никой не би могъл да твърди, че замисления механизъм, постоянен механизъм за преодоляване на кризисни ситуации би се приложил веднага автоматично за Гърция. Няма такова нещо. До 2013 година Гърция по какъвто и да било начин не е засегната от дебата, който водим по-настоящем. Стига, разбира се, Гърция да си спази поетите задължения и, както казах аз, тя храбро върви е, по този път. Аз, е, впрочем, съм уверен, че Гърция ще излезе на, на добър край. благодарение на мерките, които предприема, било то по своя инициатива, било по, било по искане на еврозоната или на МВФ за сега, а и, а и за в бъдеще, е, е, предвид положението на, на Гърция, механизмът за постоянно преодоляване на кризи или постоянния такъв механизъм не засяга Гърция. Sorry. herr präsident! die die amerikanische fed hat mit ihren qi 2 maßnahmen das ziel verfolgt zumindest war das. По отношение на мерките за вкарване на пари на пазара, увеличаване на кредитите, знаем, че е е, тази цел вече има 2 милиарда в Съединените щати. Също не сме видели каква е ползата от това. Но голяма част от тези средства ще отидат в развиващите се страни, защото там възвръщаемостта е много по-висока. Моят въпрос е как виждате тази ситуация и можете ли да си представите някакъв вид еврооблигация? която да е обвързана с определени критерии. И какви биха били тези критерии? Господин Юнкер. това решение на Американската централна банка, според мен, не бе целенасочено. Въпросът не е липсата на ликвидност. Ликвидност има. Проблемът е това, че има задлъжнялост и тези дългове трябва да се обслужват като хората. Мисля, че критиките на Волфганг Шойбле е, срещу Синените щати по, по отношение на този механизъм няма да помогнат тук. Мисля, че това беше не особено умно Настъпка, защото Съединените щати се опитват да предприемат нещо, за да разрешат проблемите там. И политиката а, в Европа да се а, е, правят отрицателни коментари на тези мерки само може да доведе до по-големи проблеми. Затова на срещата на Г20 тази седмица ще обсъдим и този въпрос. Що се отнася до еврооблигациите и конкретните критерии? Съгласен съм с една оценка, която е направена по отношение на еврооблигациите. Съгласен съм с Шайблер по този въпрос. Що се отнася до тези държави, които са тежко задължняли, те, този вид облигации ще им дадат малко повече пространство. Става дума за около 60% и така ще се даде някакъв механизъм, някаква възможност за облегчаване на тежкото положение на тези страни. Що се отнася до на нашето участие в еврооблигациите, това трябва да се обсъди подробно. Но никой няма да е губещ от тази система. Мисля, че може да се работи така. Мисля, че това ще покаже, че Германия не е единствената плащаща държава. Ето за това ще, служи, ще служат еврооблигациите. В крайна сметка, целта не е да се доведе населението на Германия до просешка тояга, нали така? по-добре е да не се прави такова нещо. Госпожа Болс, ето стигнахме до момента, в който става ясно, че ако бяхме започнали в 3, а не в 3 и 10, да, щяхме да се впишем в предвиденото време, така че ще открадна 10 минути от следващия въпрос, Вики. Един малко по-различен въпрос. В уводните си думи споменахте колко важно е да се управляват прекомерните дългове, не само държавния дълг, но и дълга на домакинствата и на дружествата. Именно заради това има нови препоръки за банките от Базъл. И днес в Financial Times се казва, че големите банки отново искат промени в правилата от Базъл. Колко важно е това да се прилагат мерките, правилата от Базъл за еврогрупата? Тези правила да се прилагат в целия свят и как могат страните от еврозоната да бъдат достатъчно гъвкави, за да увеличат е, цената на заемите, като се има предвид, е, е, че тези заеми идват от глобални източници. Що се отнася до първата част на вашия въпрос, мисля, че всички ние трябва да се да положим максимални усилия, за да може база от 3 да се прилага в световен мащаб и равнопоставено по еднакъв начин от всички участници. 70 години от нея да се стигне до Базъл 2, а само 2 месеца да се стигне до Базъл 3. И бих се... И смятам, че американците, нашите основни партньори, много повече спазват Базъл 3, отколкото спазваха Базъл 2. Така че това е основният елемент когато разговаряме с колегите от щатите. По втория ви въпрос, за съжаление, няма как да ви дам ясен а, и конкретен отговор. Мисля, че не, нямам достатъчно правомощие да отговоря на този въпрос. Има ли писмена процедура, процедура за писмени е, въпроси и отговори? госпожа Болс. Ако въпросът е е се подаде в писмен вид, е, може да получите а, отговор. Господин Юнгер, да, едно приятелски настроено писмо би било а, а, достатъчно. Ще помоля сътрудниците си да се погрижат. Корин, благодаря. Тази, на това заседание вашите лични позиции са най-интересни. Що се отнася до превенцията в рамките на пакта за стабилност, необходима ни автоматизъм в е, началната фаза на процедурата. Председателя Ван Ромпой има две обяснения, защо това не е възможно и защо не иска да отива в такава посока. Първото е следното. Не е възможно да има повече автоматизъм в рамките на настоящия Лисабонски договор. Вторият му аргумент е, че за него е важно това да е приемливо за държавите членки и тук говорим за демократична легитимност. Именно заради това според него е важно да има решение на съвета, защото по-голямо по-голям автоматизъм означава, че се ограничават възможностите съвета да промени тази ситуация. Можете ли да коментирате по тези коментари и що се отнася до демократичната легитимност, смятате ли, че има някакви други е, альтернативи тук? Ето, например, Европейската централна банка предложи да има съвет е, от е, немски тип, един вид съвет на старейшините, така че Европейската комисия да може да използва своята, своите права на осмотрение. Господин Юнкер, не съм сигурен, че ако господин Вайн Ромпой действително беше казал такива, такова нещо, би бил прав. защото, що се отнася до автоматичните санкции, те са приемливи само по отношение на държавите членки на еврозоната. По режима на член 136 от договора, който е съвсем конкретна разпоредба за еврозоната. Защото по член 136 от договора е, за държавите членки на еврозоната – могат да отидат по-нататък от другите държави членки, могат да направят повече, защото те са много по-обвързани. Така че, мисля, че е възможно да се говори за въвеждане на повече автоматични санкции в рамките на 136 член, т.е. член, който се отнася само за еврозоната. Не съм съгласен с предложението на комисията или на Европейската централна банка този тип санкции да са автоматични е, по такъв начин, че съветът въобще да не може да се изказва. Не съм съгласен, че комисията и само комисията или, или пък някакъв друг напълно независим орган може да взема решения по санкции. Това не е целесъобразно правителствата имат право на глас. И за това, ако вземем решение за всички етапи на процедурата, чрез обърнато квалифицирано мнозинство, тогава вземаме предвид и демократичната легитимност. такава легитимност получаваме не само ако работим с стандартното квалифицирано мнозинство, а и ако работим с обърнато квалифицирано мнозинство, ако така искат държавите членки на еврозоната. Това би бил принципа. Затова не казвам, че комисията е права или че Европейската Централна банка е права или пък, че онези, които са съгласни с мен, са прави. Благодаря. Мариан Тайсън. Aan de lijst toe te voegen. Uh, meneer de voorzitter van de Eurogroep, ik heb de conclusies van de Europese Raad in het Engels gelezen. Господин председател на Еврогрупата, аз четох на английски език заключенията на Европейския съвет и когато стигнах до онзи час, онази част от заключенията за отнемането на правото на глас като санкция, аз си казах, че е, това е една общо зато мъртво родена идея. Значи, е, вие говорихте за евентуално изменение на договора и въпросът ми е такъв. Смятате ли, че ако заради постоянни механизъм за управление на кризи би следвал да се измени договора, членовете на съвета биха е, се ограничили само до това или пък би се стигнало до един по-широк разговор е, по изменението на договор. Госпожо, мога да ви кажа, че винаги е много опасно на няколко езика да се четат заключенията на съвет. Вие неколкократно посочихте, че версиите на английски, френски и немски езици се разминават помежду си, особено що се отнася до економическото управление и неговото съдържание – е, е, е, на немски самото понятие е виршафли се Штойунг, на френски Горлеман економик, на английски економик governance. Дори между тези понятия се налагат известни интерпретативни различия. Така че най-добре да ограничим амбициите си в областта на съпоставителната лингвистика. А що се отнася до конкретния ви въпрос, е, трябва да кажа, че много аргументирано се противопоставих на идеята за отнемането на правото на глас на е, държава членка в качеството на санкция. Е, по е, седми член е, е, има иерархия е, на, на, на условията – сред които и нарушение на правата на човек. Да, добре, можем да включим в тази иерархия на обстоятелствата и а, а, нарушаването на пакта за растеж, за растеж и стабилност. И все пак, струва ми се, не бихме могли да равнопоставяме едното и другото. Е, господин Варомпой, който се е ангажирал да проучи този въпрос, надявам се, да го разгледа, да го проучи единствено, що се отнася до еврото. Примерно, въпрос за отбрана, за, за правото на труд и така нататък. Въпросът трябва да бъде разгледан единствено в тесния смисъл и за тесните потребности на пакта за растеж и стабилност. Аз много, много бих искал господин Ван Ромпой пределно да ограничи периметъра на размисъла по този въпрос, защото дори да сведем този разговор е, до е, мащабите на е, паричната политика, на еврозоната, аз не бих приел тази идея. Говорихме за автоматичност на санкциите, етап по етап това трябва да обмислим, това трябва да приемем, вместо от сега да се е, захващаме с е, образно казано, мярката, която представя ядрена заплаха. И нали, с, с, с последната е, мярка, която би могла да бъде наложена на неизпълнила задълженията си държава членка. И, и колкото до измененията на договора, те трябва да бъдат минимални, и да дават правно основание на механизма за преодоляване на кризи. Нищо повече. Лично аз е, е, смятам, е, че е дори възможно механизмът за управление на кризи да действа без изменение на договора. Но след като някои не са на това мнение, нека поне да не поемаме нови рискове, е, да не си минираме е, пътя към е, осъществяването на тази идея. Тук нали, изобщо не, не трябва да се стига до 125 член, би могло да се стигне до 122 и съответно евентуалната намеса на, на Франция тя би, нали, би, би могла да потърси защита и по 136, е, който засяга единствено е, еврозоната. Така че нека не се впускаме в ревизия на е, договора и без каквито и, и да било основания, да не говорим, че в края на краищата би се стигнало просто до нератификация от страна на едни или други, до добре известни малко изменение на договора, голям успех. Така смятам аз. Много благодаря. С това приключваме тази част от сесията. Благодаря на председателя на Еврогрупата. Е, с огромен интерес ще очакваме следващата ни среща с него. Yes, he is. He's over there. If everybody could take their seats. Много ви моля, вземете местата си. As, as earlier, we... Както по-рано оповестихме, сега ще получим информация от докладчика относно заключенията на Имате думата. Благодаря. Почти постигнахме до последния етап по този документ. Това е директивата за альтернативните фондове за инвестиции, менеджерите на тези фондове. Прекрасна работа бе свършена по този е, документ в парламента. Благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка, благодаря на всички, които работиха с мен. Особено благодаря на тези колеги, които допринесоха за приемането на доклада с широко мнозинство в комисията, след което на наша страна гласуваха и преминаха много други колеги. Така че в рамките на три председателства, чешкото, испанското и шведското, а сега вече и в рамките на белгийското председателство, сме стигнали до този момент. Белгийското председателство вложи изключителни усилия и сега вече се намираме наистина на този етап. Половин дозина заседания на тристранните група бяха проведени. Обменяхме много информация относно извършеното и предстоящото. 17 май на комисията на заседание на комисията по економическите въпроси бе прият документа, след това има отново трилог заседание. Наистина много е впечатляващо 1690 изменения бяха направени внушително наистина. Имахме добри заседания, в които успяхме да постигнем а, а, значим напредък и в крайна сметка на 26 октомври 2010 година на последния триалог. Ние не знаехме, между другото, до последния момент, че той ще е последния. Господин Рандърс и в председателството, както и при, е, при с е, участието на господин комисар Барния, успяхме в крайна сметка да постигнем е, приключване на този документ и на 11 ноември ще следва гласуване в пленарна зала. Това е една дълга история на много, много промени и в крайна сметка 11 ноември ще постигнем окончателното решение. Надяваме се, ще постигнем и мнозинство в гласуване в пленарна зала. Разбира се, когато се гласува в парламента, това означава, че се приема окончателно документа, но както вече казах на 26-ти мина гласуване, на не всичко е във вида, в който ние бихме искали да бъде, но нека да ви припомня какво постигна парламентът. В пресата имайки предвид споразумението 26 октомври, се казва, че компромисният текст е модифициран в три или четири аспекта, но това на практика не е точно вярно. Бяха направени малки а, изменения, които обаче бяха изключително важни, защото водиха до важни предпратки към точки от преумбюла. А, много сериозно а, бе осъществено развитие по този документ, както казах. Напредък бе постигнат и в рамките на триалог. Е, участието на докладчиците, докладчиците в Сянка беше изключително сериозно. Е, благодаря още веднъж на всички. Това е наистина един връх, ако мога така да кажа, в дискусията. И сега в директивата вече имаме и паспорт. Имаме е, записано и разпоредбата за трети страни, минимално хармонизиране за частните инвестиционни програми и поетапното излизане съответно от тези принципи и преминаване към системата на паспорт. Всичко това е изключително важно. Важно е за много от нас. Въведахме мерки, които по-рано не съществуваха в предишните предложения. Например, правилата, по смисъла на който, когато а, един а, фонд а, поеме контрола на дадено предприятие, не може да не може да бъде, да стигне до пълна разпродажба на активите на това предприятие. Що се отнася до стратегията на фондовете и действието им спрямо компанията, можем да кажем, че има една клауза преразгледана, която се прави преоценка на директивата за конкурентно способност и конкуренция, когато става въпрос за оператори извън Европейския съюз. Оставили сме известно е, възможност за маневриране по отношение на фондове извън Европейския съюз, които се управляват от агенти които не попадат е, непосредствено по смисъла на директивата. Що се отнася до депозитарите? Това също е нещо важно. Тук имаме гаранции за различните функции, отговорности и отчетността и прехвърлянето на съответните отговорности. Има и разписани конкретни условия за е, трансфери е, извън Европейския съюз. По отношение на таваните, ефекта на лост, контрола от властите също имаме разпоредби, които дават възможност комисията да възприема принципа на късите продажби, когато това е възможно, при положение, че разбира се, се разпишат конкретни мерки от страна на комисията. Това е изведено за сега от директивата защото ни харесва поети ангажимент и по отношение укрепване ролята на Европейския орган за ценните книжа и пазари. Можем да кажем също така, че искаме да се укрепат и правата и на съвета и на парламента, разбира се, в този смисъл и прозрачността и задълженията на компетентните власти и органи и инвеститори не постигнахме максималното, което се надявахме по отношение на пасивния маркетинг. Искахме да има ясна рамка а, с ясно разписани правила. А, инвеститори, които инвестират извън Европейския съюз, трябва да действат на принципа на due diligence, за да може да се подпомогне процесите, при които няма избягване на плащането на данъците или финансирането на терористични действия инвестиционни компании, които се занимават с хедж фондове и мога да кажа, че тук има малко изключения, свързани с пропорционалността. Парламента искаше подобна позиция, което означава, че тази директива, която по-настояще в самото начало искаше да регулира всички видове фондове, трябва сега вече да има разписани правила, които да са специфично приложими към отделните фондове има желание от страна както на парламента, комисията и съвета да, да се а, регулира и да се извършва надзор цялата тази дойност, но, дейност, но все още бихме искали да а, прилагаме този принцип на пропорционалността към всички видове рискове. Още веднъж благодаря на всички колеги, благодаря на експертите и на целия екип, който работеше за секретарията на нашата комисия. Моля да ме извинят преводачите писмени и устни. които а, се затрудниха с а, езика на докладчика. Надявам се да разчитам на вашето търпение в бъдеще. Благодаря. Председателката сега в отсъствието на доктор Клинс той пожела думата по смисъла на необходимите изисквания за трета страна а, и информацията, която е необходима и се изисква от трети страни. А, той подкрепя докладчика с а, изказаното предложение. Имате ли желание да вземете думата? Зная, че мнозинството от членовете на комисията подкрепиха това решение. Проекто а, документа е в пленарна зала. Виждам, че няма а, никой против но мнозинството, разбира се, е ясно. Ако има индивидуално мнение против, е, това е възможно. Жан Пол, поздравления за вас. А сега продължаваме с... Гласува се в четвъртък, дебата е в е, сряда, в пленарна зала. А сега преминаваме към шеста точка БВП и отвъд. БВП Докладчика не е тук в момента в залата, така че въпросът е, е желаем ли докладчиците в е, сянка, двама от тях са тук, да е, поемат обяснението на измененията. Вики, желаете думата ли? Или господин Ламберт? Трима сте вие. Филип и аз също сме докладчици в всяка друга комисия, където се проведе много полезен обмен на становище и се постигна компромис. Така че, ако следва да има положително и смислено въздействие онова, което правим, и какво бихме желали държавите да имат предвид, мисля, че ще бъде добре, ако има обмен на становище, когато а, докладчика присъства в залата. Председателката, очаквахме докладчика да бъде тук. В писмена форма поне получихме тази информация, но имаме някак, очевидно някакъв проблем с транспорт. Не знаем какво точно се е случило. Така че, какво ще правим? Да приема ли, че останалите докладчици в Сянка също са съгласни да отложим темата? Yes, you, Сая. Благодаря. Напълно съм съгласна с Вики, защото тъй като господин Шандърс не е тук, много ще бъде важно да присъства, когато водим дискусията. Това е моето умъждение. Така че аз просто съм малко изумена, защото той не, не се свърза с нас или с някои от докладчиците. Не знае, може би с някои от другите се е свързал. Не знае дали целият този процес ще продължава в този дух, но в крайна сметка би трябвало да, да получим някаква информация от него лично. Okay. Um... Председателката, добре. Имате думата. Съгласен съм с останалите два докладчици в сянка. Мисля, че трябва да водим дебата, когато присъства докладчика. Когато гледам а, измененията, мисля, че имаме добър материал за консенсус, което е добре ние в ИТРА сме докладчици в сянка по тази тема и мисля, че тук има повече материал за консенсус, което е добре. Но важно е тук да присъства този, който е създал тази структура. Председателката, водещата комисия гласува на 29 ноември 1 декември, поне така е записано в този период, което означава, че ние ще гласуваме на 22 ноември. Това е понеделник вечерта в Страсбург. Ние можем да имаме формален обмен на мнение преди гласуването, разбира се, но компромисните е, предложения за изменение и дискусията по тях трябва да бъдат обсъдени и всичко това трябва да премине по-рано. В противен случай просто няма да има становище, ако не спазим датата за гласуване. Добре, тогава нека да се обърнем към докладчика, да направи максимално бързо заседание на докладчиците в Сянка, защото а, мисля, че не е необходимо тук да водим голям дебат. Трябва да изчистим нещата на заседание на докладчиците. Председателката е, да, ще му предадем това. Такъв е плана в такъв случай ще направите вашето заседание, след което ще дойдете тук на 22, е, т.е. на заседанието на 22 ноември със съответни предложения, така че да можем да спестим максимално а, е, време от дискусия. Много ви благодаря и ви желая а, е, успех в това начинание. Ами това е за днес. Започваме утре в 10 часа с две дискусии, е, насочени към агенциите за кредитен рейтинг и е, доклада по собствена инициатива. Благодаря. Край на заседанието днес.